Dear colleagues, chers collègues, take a seat. Take your seat, please. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. не го разбирам никъде Yeah. We begin the meeting. Започваме заседанието. Приемате ли дневния ред? Има ли някакви възражения? Приема се. И продължавам. Искам да ви информирам, уважаеми колеги, че споразумението между Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка за размяната на информация по ЕФСИ беше одобрена от председателския съвет и ще бъде а, подписано от председателят на парламента и от а, шефа на ЕИБ а, и ще ви бъде изпратен. И е, за мен е много голяма чест че сред нас е заместник председателя на комисията, господин Катанин. Искам също така да ви напомня, че и двамата са докладчици решиха да ускорят графика на нашата работа, защото FC2 е, е ясен приоритет за всички държави, защото да искаме по досието да приключим работата до края на Малтийското председателство. И веднага давам думата на заместник председателя на комисията, господин Катайнен, за да представи за около десетина минути. След това всеки от докладчиците по 5 минути. След това ще дам думата на докладчиците в сянка по две минути. Заместник, всъщност докладчиците в Сянка от ЕКОН и от бюджетната комисия. И сега давам думата на заместник председателя Катайнен. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, драги приятели. Благодаря ви за това, че ми дадохте възможност да обсъдим този въпрос. Имах намерение да а, обсъдим ЕФСИ. Благодаря за удължаването някъде в процеса на изслушението ще повдигна някои въпроси, които според мен ми се струват уместни и за вас и за всички из нас. Вие знаете ли какво е най-голямото предизвикателство пред ЕФСИ? все още не знам каква е реалността, но 85 е, до 95% от хората, които зна, е, трябва да знаят какво представлява FC, не знаят. И затова ние по тези въпроси трябва да работим заедно. Чувала съм, чувал съм, виждал съм, понякога съм участвал на различни прояви, организирани на местно равнище в съответните държави, организирани от евродепутати по ЕФСИ. Това са много полезни е, прояви, които се организират. Искам да ви. Е, насърча да организирате подобни прояви във вашите държави заедно с председатели на Инвестиционната банка, защото е необходимо да се срещаме с, предприемачи, с банки, с местните власти, да се обясни какво представлява ЕФСИ да се дадат добри, успешни примери за това какво е било направено от ЕФСИ, по други поводи. Иначе FC е, се справя много добре. Ще ви дам последните числа за FC. 197 инфраструктурни проекти с финансиране по FC, Тези проекти представляват е, финансов обем от порядъка на 24 милиарда евро, които отиват в 197 инфраструктурни и иновационни проекти. Европейския инвестиционен фонд също така е одобрил 264 малки споразумение за финансиране на малки и средни предприятия с местните банки, с, с рисков капитал с общо финансиране от 8 милиарда евро и в резултат на всичко това приблизително 400 хиляди малки и средни предприятия в Европа ще получат финансиране. Повтарям, 400 хиляди и а, малките и средни предприятия също така работят добре. Това, което също така окоръжително е, че вече имаме 21 инвестиционни платформи, които покриват или проекти по инфраструктурата, и иновациите или свързани с малки и средни предприятия. Платформата обикновено означава публично-частна платформа, която събира големи количества малки инвестиции. По този начин могат иновационните проекти да се възползват от EFSI. Очевидно, разбира се, трябва да се повиши познанието, знанието за тези а, възможности, за да има повече платформи, защото платформите са много полезен начин за предоставяне на ресурси на малки проекти. Има и няколко примери на проекти, при които финансирането е, постъпва не само от ЕФСИ, но от други финансови източници, от структурните фондове, от Хоризонт, от Horizon. И това е един от приоритетите за нас, за тази година, за Корина Крецо. Искаме да помогнем на регионалните и на местните власти да планират европейското си финансиране, за да може да се използват максимално добре фондовете. Във връзка с географското разпределение, ЕФСИ също така се справя доста добре. Ако погледнем държавите, които най-много са се възползвали от ЕФСИ, пете най-големи потребители на ЕФСИ са първо Естония, второ България, Испания, Литва и Португалия. Гърция е на шесто място и това са фактите. Ако погледнете какво е въздействието на финансирането по ЕПСИ, е, то е очевидно. Много хора е, следят само колко проекта има във всяка държава, финансирани от ЕФСИ, но това дава определени отговори, но не показва въздействието на ЕФСИ върху брутния вътрешен продукт. И ако искате а, да видите истинското въздействие на ЕФСИ, трябва да го а, търсите в БВП и в създаването на работни места ние се насочваме там, където са най-големи потребностите. Все още обаче ни липсват достатъчни географски данни за разпределени, защото все още има държави, които още не са използвали FC, макар че са а, поискали а, това. Няма да обвинявам. Нека да сравним две страни България и Румъния. България, както казах, е на второ място, когато разглеждаме въздействието на а, FC а, Румъния, а напред последно място, защото те използват FC много малко. И каква е причината за това? Една от причините, че в България банките много активно използват FC. Има вече 3 или 4 споразумения, които са сключени между банки в България и Европейския инвестиционен фонд с подкрепа на FC за малките и средни предприятия Италия. Има няколко инфраструктурни проекти, които се възползваха. Последния път, когато бях в Румъния, говорих с ръководителите на четири от най-големите банки в Румъния и ги питах защо не използваме EFC в малките и средни приятия. Те казаха, че няма търсене, не, финансирано от EFC. Аз се е, изненадах, казах, че малко се съмнявам. Естествено, те знаят по-добре, но това ми се струва странно, защото навсякъде другаде финансирането по ЕФСИ изисква повече подкрепа. И това беше едно от обясненията. Един друг пример, една друга причина, която беше цитирана, е, че когато започна да действа, предишното румънско правителство не наследи проекти, които да са добре подготвени, така че нямаше зрели проекти, които да се възползват. Това обаче нищо не говори за бъдещето. Ние помагаме на държавите членки, да използват ЕФСИ, особено в държави. Е, ние помагаме на, на държавите членки да планират с, фондове, с, с средства от фонда. По този начин можем да подобрим географското разпределение, за да може FC да се използва там, където финансовия пазар все още не е достатъчно добре развит. И сега накрая няколко думи съвсем накратко за е, бъдещето, знаете процентите, няма да цитирам подробности, ще възстановим е, също така а, продължителността на действието на FC. Е един от проблемите, които искам да повдигна е, че а, тази допълняемост ще се подобри. И сега е добра, но трябва да сме сигурни, че ще се подобри. Един начин да се подобри тази допълняемост е да се повиши прозрачността на решенията, така че ще спра тук и съм сигурен, че ще можем да поведем дискусията в желаната от вас посока. Благодаря председателят, благодаря господин заместник председател за вашето изложение което е оптимистично, но то позволява да се постави акцента върху някои слабости, върху неща, които могат да бъдат подобрени. Сега ще дам думата на господин Фернандес и господин Бурман. Всеки за 5 минути имате думата, кой ще започне пръв. Благодаря, господин председател. Много е хубаво, че ми давате думата. И искам да благодаря на заместник-председателя на комисията, искам да изкажа благодарност на всички колеги и да ги поздравя с добре дошли на нашата среща. FC функционира, но може да функционира и по-добре. И по тази причина ние трябва да проведем дискусия по тази тема. По тази причина постъпиха и толкова много предложения. Добре е, че FC ще действа до 2020 година, също и в рамките на МФР. И тук е, става дума за 500 е, милиарда евро. Много важен е въпроса за географското разпределение. Важно е също този фонд да получи допълняемост, но да бъде също така и инклюзивен. Във връзка с допълномостта искам да посоча следното. Един проект е, на различни места изпълняван, няма една и съща допълняемост, както по отношение на отделните суми, така и по отношение на характеристиките на проекта. Когато имаме проект от 50 милиона евро в Берлин, ефекта няма да е същия като 50 милиона от проект в Лисабон. Но 50 милиона в Лисабон няма да имат същия ефект, като, например, в някоя друга област на Португалия, което означава, че допълняемостта не трябва да да се разглежда като абсолютна величина. Трябва да се вземат предвид местните характеристики, например заетостта, също и по отношение на ситуацията в самата държава, защото има по-богати и по-бедни страни. По тази причина е напълно възможно рискът при един и същ проект да не е един и същ в всички държави членки на Европейския съюз и във всички европейски региони. По тази причина е толкова важно ние да укрепим Европейската платформа за инвестиционно консултиране. Също така трябва да подкрепяме качествени проекти и също така да гарантираме нито един от регионите да не бъде обхванат, да не остане отвън. Необходими са обаче повече платформи за инвестиционни консултации. Тези платформи могат да обединят проектите или пък могат да се мисли за платформи за енергийния съюз. Такива платформи няма или пък платформи, които включват различни държави членки. Е, например, енергийният съюз би бил полезен тук. ИРХ, е, например, е, е безплатен за публичните служби. Тази Европейска платформа за инвестиционни консултации трябва да бъде засилена, укрепена и трябва да бъдат подкрепени регионите. Трябва да се постигне синергиен ефект. По тази причина е важно насърчителните банки и финансовите институции за развитие да станат активна част от тази политика. Необходима ни е по-добра характеристика на географско покритие и е, също така как трябва да се разпределят дейностите в е, тази платформа за инвестиционно консултиране по отношение на фонда EFSI. Още един въпрос беше засегнат. Става дума за по-малките проекти. И тези по-малки проекти могат заедно да изпълняват големи инвестиционни суми и платформата може да бъде подходящото място за обединяване на такива проекти. Но Европейската инвестиционна банка има резерви в случая. Не е случайно, че е, този механизъм за малките и средни предприятия е много по-висок, отколкото е, механизма за инвестиции и че отделните малки проекти не са обхванати от а, механизма за инвестиции, а от а, специализирания механизъм за малки и средни предприятия при участие на националните банки. Мисля, че със сигурност тук сме на едно и също мнение. Важно е да имаме по-голяма прозрачност и тези е, комитети по инвестиции да мотивират своето поведение. Мисля, че това би било разумно. От страна на докладчика аз мога да кажа, че наистина беше радост за мен да работя с колегата Удо Булман и разбира се, трябва да се дава широко поле, да има усилия за инвестиции, трябва да бъдат увеличени тези инвестиционни усилия и по тази причина този законодателен акт трябва да бъде приключен още по време на това председателство. Говорих с 5 минути повече. Благодаря. Сега давам думата на Удо Булман, докладчик от комисията ЕКОН. Благодаря, господин председател. <clears throat> Искам да посоча, че Двамата са докладчици, моят приятел Хосе Мануел Фернандес и моя милост. Всъщност ние разпределихме доклада, раздадохме го на колегите, също така и доклада за напредъка. Е, следващата седмица в понеделник ще имаме достатъчно възможност да обсъдим е, всичко това с колегите от двете комисии, разбира се и с е, докладчиците в Сянка. Днес сме в рамките на един дискурс между институциите. Благодаря, господин Катайнен, че вие участвате в този дискурс. И е, всъщност аз е, се адресирам към институциите. Е, следващата седмица ще говорим пък с колегите. Позволете ми да кажа следното. Мисля и това пролича при FC1, че няма място в Европа, където този инвестиционен план е, да е, се изпълнява с такава висока степен на ангажираност, отколкото в Европейския парламент. След като вие в комисията имахте нужда повече от 6 месеца за да създадете концепцията за FC1 заедно с A е и B, ние само за няколко седмици поставихме основите за един по-бърз законодателен процес и е, господин заместник председател, изберете дадена област от на критика в е, диалога между съвета и парламента. В парламента ще намерите 80% съгласие, както за е, задачата за водене за преговорите, така и за резултата. Мисля, че това е нещо е, необичайно. Ние е, искаме да инвестираме нашите усилия и в бъдеще в този проект, защото вярваме в неговия успех, защото знаем, че е, всъщност е, дори в някои е, сфери да имаме 200 милиарда празноти в инвестициите в Европа, трябва да продължим работата. Европейския парламент няма да допусне FC1 или FC2 да протичат по незадоволителен начин, да се изпълняват по незадоволителен начин, защото ние не искаме да даваме е, храна за мнение на критиците, които да твърдят, че не са необходими ангажирани инвестиционни програми. Няма да допуснем е, по причина на бюрократични детайли, погрешно насочени бизнес модели или липса на готовност за сътрудничество институцион... между институционалните актьори, ЕПСИ да се провали. Естествено, трябва да си зададем въпрос въпроса къде са проблемите. Това сме представили много подробно в нашия доклад за оценка. Има много успехи, най-вече, що се отнася до количественото изражение на инвестиционния обем, обаче има и въпросителни. Вие самият е, засегнахте проблема за допълняемостта. Ние не бива да допускаме FC да бъде опрекван, че една част от инвестиционния обем е, се получава само поради факта, че е, се изместват е, частни или публични средства. Ние трябва да извършим добър анализ, е, трябва да видим дали ЕФСИ или Е и Б е, извършва достатъчно сътрудничество, що се отнася до ценовите модели, до моделите на труд, също така и формата на сътрудничество. Колегата Фернандес посочи, че малки и средни проекти са от голямо значение. Не може да се допусне е, по протежение на конструкцията на ЕФСИ за известен е, период от време да се е, проучват само проекти които предвиждат инвестиции от 50 е, милиона. Всъщност Европейската инвестиционна банка трябва да издава гаранции и тя всъщност трябва да извършва проверка на всичко. Тя не се доверява на посредниците на националните е, или регионални насърчителни банки. Говорихте за платформи, платформа 21. Всъщност това е едно в резултат. Ние бихме искали да го поставим на по-широка основа, защото е, искаме да насочим кредитите към регионите и към проектите, които обещават най-добро економическо и социално бъдеще. Ние ще продължим необорно да работим по тази тема. Господин докладчикът, председателя посочи това, моят съд докладчик също, обаче аз ви моля да апелирате и към съвета. Миналия път имаше известно стъкновение не е достатъчно съветът е, бързо да излезе със становище. Той трябва бързо да успее да вникне в същината на нещата и заедно с нас да се опита да реши този проблем, така че да приключим проекта още по време на Малтийското председателство. Благодаря, уважаеми колега. Сега ще дам думата на докладчика в сянка, на докладчиците в сянка всеки за две минути, защото сме вече закъсняли. Извинявам се предварително, много ви моля, две минути и спазвайте времето. От си има думата. Ли, Колегата Райдер, добре. Е, е, значи, е, е колегата Айдар в приоритет. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Ще се опитам да спазя двете минути. Двамата докладчици казаха вече много неща, включително и притесненията, които имахме в двете комисии. Още веднъж към информацията. Господин Катайнен спомена, ЕФСИ не е достатъчно познат познат. Говори се за плана Юнкер, но не става ясно за субсидии ли се говори или за нещо друго. Така че трябва комисията да се потруди още сериозно, за да популяризира проекта FC. Второ, допълняемостта също е позната тема, но това е свързано и с прозрачността, защото съмненията в тази допълняемост се проистичат от това, че не знаем как се оценява проекта, по какви показатели по какви е, показатели се оценява участието на европейския бюджет. Необходимо е, е да имаме информация, така че трябва да възприемем проактивна позиция чрез платформи, за да подпомагаме и малки проекти, където няма финансиране. Тези 35% за които говорите по отношение на гаранцията, това допадна на мнозина. Комисията едва ли ще се изненада да чуе, че ние не сме доволни, използвани с средства, да речем, от механизма за свързване на Европа. Мисля, че по-късно ще имаме възможност да се вържем на темата. Председателят, благодаря сега вече от Маркарас. Господин еврокомисар, уважаеми колеги, дебатът е, воден до сега за FC2 е отправна точка за необходимост от повече действия. Това прозвуча в доклада на господин заместник председателя на Европейската комисия. И мисля, че най-важно е тук да не подхождаме така, че да кажем всичко е наред единствено е, работа за популяризиране сред банките и подготовка от правителствата. Има какво да се желай по структурата, по проектите, по финансирането в дебата за добавената стойност и така нататък. И като говорим за работата с обществеността, ще кажа следното. След като дори евродепутатите не знаят или не са информирани в собствената им страна, кои проекти се финансират от ЕФСИ, как да го знаят хората по места? депутатите от регионалните, националните и от Европейския парламент трябва да могат най-подробно да говорят за успеха на, успехите на ЕФСИ. Второ, за мен въпросът за ЕФСИ не е само въпроса за финансиране и използване от банките. Затова искам да попитам дали има толкова много проекти в частния сектор, в, след, сред отделни лица толкова ли са много, че да влезем в първата лига, така да се каже. Няма достатъчно собствен капитал, няма достатъчно участие в инвестиционни проекти с инвестиции от извън Европейския съюз. Председателя, благодаря. Давам думата на колегата Берн Келман за две минути. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин заместник председател на комисията за казаното. С впечатляващи цифри споделихте пред нас относно инфраструктурните проекти почти 200, 21 информационни платформи и така нататък. Но ако трябва да си призная, е, това е така да се каже съпътстващ театър на военните действия. Постоянно трябва да решаваме разговаряме за това, това какво ще правим с нашите пари. Казвате, но постигаме успеха, ако можем да и похарчим няколко стоти милиона евро. Прощавайте, но това е, го може всеки. Не с това трябва да се хвалим в Европейския съюз, а по-скоро да кажем, постигнахме целите на програмата. Една допълняемост, която до сега не ми е доказана, макар че тук там има отделни успешни проекти. От друга страна, чух се сега от колегите, че FC е успех успешен продукт и, и си поставят същите въпроси като мен. Струва ми се, че трябва да бъдем по-предпазливи в нашите изказвания. Нека чуем достоверни данни преди да хвалим. За мен основният въпрос какъв е смисълът от отделните проекти, как можем да го измерим, как да измерим дали са устойчиви каква е обществената полза, защото всичко, което минава през FC, или са нови дългове, или попълване и изтласкване на вече съществуващи проекти. Аз смятам, че това поражда стратегически проблеми и бих искал да чуя нещо повече по този въпрос. Председателят, благодаря Бернт. Сега ще, ще дам думата на Сандер Лонс не, не виждам колегата в залата. Заместник няма. А, така, Нис Торвалц а, а, се извинява. Госпожа Секулва ще вземе думата и тя ще говори и от името на господин Тремоза и Пасенси. Него не го виждам. Така че, Селви, а, вие ще трябва да поемете на плекле, прехите си плещи цялата тежест. Благодаря. Ще се постарая, господин заместник председателю, от името на Нилс искам да попитам за разширяването на ЕФСИ но ще се радвам да, да чуем нещо повече за използването на средства за механизма свър, свързване на Европа. Аз също бих казала, че трябва да запазим изследователската дейност във всички случаи. Сега за КОП-21 залага амбициозни цели и това заслужава подхвала. Също и работа с малки и средни предприятия. Също така трябва да се обърне внимание на земеделието, рибарството и аквакултурите. Това е по първи бюджетен ред, който финансира а, гаранциите на ЕФСИ. Как се отразява това в дискусиите на комисията? И аз искам да кажа лично нещо, господин заместник председател. Нуждаем се от съобхватен обход, а, подход. ЕФСИ е добра инициатива, тя помогна за повече инвестиции но причината за създаването му бе факта, че фирмите трудно намират финанси... финансови средства на пазара. Така че настоявам, работете за Съюза на капиталовите пазари, за банковия съюз. Те са свързани. Аз мятам, че възприемам ли този всеобхватен подход, ще можем да постигнем пакет с общи усилия. На добър час, успех! А, Председателя, благодаря Силви. И сега трябва да дам думата на колегата от бюджетната комисия Дирия Джам. Иска ли някой, който да вземе от негово име думата от ГОЕ? Имате две минути. Първо, в нашата политическа група имаме принципна позиция по този план. Не смятаме, че а, пътя е правилен. Необходим е а, истински план за публични инвестиции. Ще отида и малко по-нататък и ще кажа, че ако разглеждаме начина, а, по който парите отиват в големите мултинационални компании с подобни схеми, като се облегчава достъпа до средства за много от тях. Много е трудно да видим защо Европейския съюз смята, че е толкова трудно да използва инструментите, с които разполага за един истински план за инвестиции. Аз имам въпроси за числата, по които бяха представени. А, казаха ми, че Португалия е един от големите бенефициери. Аз, доколкото знам, общинските власти на Лисабон, които инвестират около 500 милиона евро, ние говорим за 50 милиона евро а, под формата на заем, говорим, поискахме 100 милиона, получихме отказ и сега имаме тези 50 милиона. Да, а, мога да кажа, че някои банкови институции може би са обещали на малките и средни предприятия известни средства, но аз питам какво има черно на бяло, а, което можем да видим и да отчетем. Втория въпрос е свързан с начина по който се финансира фонда. Първоначалната идея беше представена като нещо, което ще бъде нещо като шапка за всички инвестиции и ще привлече инвестиции и от частния сектор, защото когато той се задейства и други участници ще се включат. Но колко външни агенти се включиха, какви други страни или други органи са а, привлечения. Мога ли да продължа с двете минути на Комисията по економически въпроси? И така, втория въпрос е свързан. Може би трябва да продължите, защото Фабиан ще говори. И така. Това е втория въпрос, а именно как а, се реализира тази инвестиция. Третия въпрос е свързан с географското покритие. Тук слушам обсъждания за механизми, за а, оценки, а, постфактум. Е, тоест, е, ние сме в една много необлагодетелствена ситуация. Ще продължим ли да действаме, смятайки, че ще можем да се справим или ще предоставяме някакви средства на базата на географски критерии. Опитваме се да усукваме и да не говорим за същността. Имаше една статия в, е, за регионалното планиране от 2015 година нататък. Говореше се за удължаване на фонда и предоставянето на външна оценка. Е, вие говорите за прозрачност, за допълняемост, за отчетност. Защо Европейския съюз смята, че нещо, което е одобрено от парламента, ще може да постигне а, подобрение защо, защо се сметна, че такъв независим анализ не е достатъчен? И сега Минаха 40 минути. Ще представя сега на колегата от ЕКОН. Сега от името на зелените. Соле. Господин Соле, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, ние смятаме, че EFC е общо взето добър проект. Естествено обаче има много възможности за подобрение. Ние смятаме също така, че твърде рано да се направи оценка на въздействието на EFC, защото EFC твърде кратко е съществувал, за да може да се направи добър качествен и количествен анализ. На второ място смятаме, че е необходима повече яснота и прозрачност във връзка с критериите, според които се оценяват съответните кандидати. Смятаме, че управляващите органи на ЕФСИ трябва да направят усилия във връзка с прозрачността, особено във връзка с допълнямостта на ам, проектите и техния принос за растежа и работната заедост и а, във връзка с това а, трябва да се говори а, и за борбата срещу климатичните промени. Необходимо е да се направи FC по-достъпен за малките и средни предприятия, тъй като знаем, че тези предприятия са гръбнака на економиката и смятаме, че трябва а, тази граница от 25 милиона евро да бъде снижена и смятаме, че ще е, бъде по-лесно да се работи с платформите и а, е, насърчаваме комисията да а, улесни а, подхода с платформите Например, е, е, так, кива, които са свързани с пакета кръгова економика. Сега от Екон и от зелените господин Екон. Благодаря, извинявам се, че закъснях. Аз бях в комисията по околната среда и малко а, вървях на пинг-понг от там до тук и обратно. Сега имам усещането тук, че всички казват, добре, ЕФСИ е прекрасно, мъничко ще го пипнем тук, там и ще продължи. Но знаете много добре, че Сметната палата бяха много по-критични и те всъщност казват, че няма оправдание за удължаването на ЕФСИ поради начина по който ЕФСИ работи до този момент. И мисля, че това е нещо, което трябва да приемем с необходимата сериозност и да намерим достатъчно време, за да може подобренията, които ще въведем, които да гарантират удължаването на ЕФСИ, защото ние сме съгласни, че трябва инвестиционна програма, но когато го правим с публични средства от Европейски съюз, трябва да го направим правилно и да наистина тази допълняемост наистина да е допълвана. А мисля, че то не е така. И мисля, че всичко това трябва да отговаря на стратегичените ни цели. Именно това би трябвало да означава тази допълняемост. И, това не би могло да бъде направено без EFSI. И това, което виждаме до този момент – е, че изглежда като че ли Европейската инвестиционна банка продължава да работи по обикновения начин. И тук наистина това е нещо, което трябва ние да сме сигурни, че банката не работи така, както е работила и преди някои от промените и подобренията, които въвежда комисията. Кара човек да се запита какво прави това за а, климата. Говорите за проекти с, с компоненти, които допринасят за подобряването на проблемите на климата. Искаме проекти, които да са свързани непременно с и конкретно с климатичните промени. Мисля, че ще спра тук. Мисля, че трябва ЕФСИ да се подобри, но да има наистина една допълняемост, а не просто, просто а, удължение. Благодаря. Сега нека да преминем към ЕКОН, FTD. Марко Вали, благодаря. Първо искам да се спра на някои основни точки, когато наистина искаме да дадем на фласък на инвестициите в политическо отношение, е необходимо по-голямо търсене и план, подобен на плана Юркер, е, като този план ЕФСИ. Е, смятам, че е, планът ЕФСИ не може да даде необходимите стимули, които трябва да бъдат предложени в момента. Необходимо е много по-голям публичен стимул и една такава малка гаранция просто няма да бъде достатъчна. С това не можем да съживим економиката. Също така имам и много големи съмнения по отношение на цитираните тук цифрови данни, защото Става дума и за quantitative easing, за стойността на еврото, цената на нефта и това се отразява върху статистическите данни. Цената на петрола обаче е ниска и може би е, тази, този економически растеж е, е свързан с това. Истинските економически проблеми на еврозоната обаче е, не са решени. Също така и проектите в рамките на плана Юнкер. Ако няма достатъчно стимули, изпълнението им ще стане проблематично. Много хора споменаха проблема с допълняемостта. Тук бихме искали да чуем следното. Комисията се занимава с различни проекти, има различна информация за тях, обаче независимите оценки на въздействието там има подбор и за тази цел е необходима обосновка за гражданите, за пресата, за медиите. Защо, например, комисията подкрепя изграждането на газова рафинерия или магистрала? Аз мисля, че е необходим доклад за въздействието върху околната страна, обаче трябва да се гарантира гарантира независимо оценка. И е, много е трудно да се направи тази оценка и всъщност е, гражданите вярват на това, което представя комисията. По тази причина е необходима прозрачност при представяне на такава информация и мисля, че е, трябва да се стремим към е, независими публикации тук. Марко Сани, НСЕ от Комисията по бюджети. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото не смятам, че имам да добавя нещо повече към казаното до тук. Този проект на комисията едва ли може да се обясни и да се разбере. И колегата от групата на зелените посочи доклада на Сметната палата. Когато го прочетем, осъзнаваме, че няма гаранции, че FC1 изобщо е постигнал една единствена цел, която е набелязал парламента. И за това след година и половина, без е, да имаме възможност да направим оценка на въздействието на дадена програма, е, и всичко това да се стилизира като някакъв успех, това нещо е, наистина е, необичайно. Комисията всъщност какво трябва да прави? Да предлага различни версии, да ги е, форсира, обаче липсва прозрачност. Липсват ни данни, за да можем да направим оценка на истинските резултати от тази първа фаза. Първите доклади, които постъпиха, има цифри, които не са, е, за които не е дадена разбивка. Например, за 90% от случаите не става ясно каква допълняемост е постигната, а всъщност това е един от от основните стълбове в плана ЕФСИ. Няма информация във връзка с въздействието на тези проекти върху економиката на държавите или на регионите, където се изпълняват тези проекти. И няма гаранции също по отношение на коефици... мултипликационния ефект. И тук Сметната палата е съвсем ясна в доклада си. Европейската комисия сега е изчислила е, мултипликационен коефициент за тези е, за тази сума, която беше посочена, обаче Сметната палата посочва, че няма гаранция, че този метод на изчисление е надежден. Може би коефициента трябва да е по-нисък и като погледна е, историята в дейността на комисията, как са изчислявани такива коефициенти в миналото, да речем в случая Гърция или пък е, погрешните оценки от последните години, тук наистина трябва да бъдем много по-внимателни. По тази причина е необходимо, според мен, да имаме повече време за оценка на плана ЕФСИ и резултатите от него до сега, трябва да отделим достатъчно време, за да проучим дали тази инициатива и продължаването на ЕФСИ не се ползват като пропаганден инструмент от страна на Европейската комисия, която Просто повече няма муниции, няма патрони. Необходими са ни данни, за да направим оценка дали наистина ЕФСИ е постигнал нещо – и мисля, че все пак става основно дума тук за пропаганда, така че са ми необходими и надежни данни, за да изчисля това, което е направено до днес. Вие получихте много повече време. Uh, Сега имаме време за спонтанни изказвания от залата Четирима са изявили желание да вземат участие. Господин Малетич, госпожа Малетич, благодаря. Добре дошли, господин е, заместник-председател на комисията Катайнен. Мисля, че е изключително важно да продължим да работим по ЕФСИ, защото не става дума само за пари, но и за всички останали стълбове, които са свързани с доброто изпълнение на ЕФСИ като фонд. Така че смятам, че ние трябва да продължим да работим за укрепване на единния пазар за реформи, за по-добра среда за е, стопанска дейност, но особено важни са проектите добре структурирани проекти, които наистина е, допринасят за изпълнението на целите и се отразяват в областта на вътрешния, брутния вътрешен продукт и създаването на работни места. Говорихте за Румъния и за липса на добре подготвени е, проекти и работа по тях. Мисля, че по това трябва да работим, да подпомогнем страните, които не участват в достатъчна степен в работата по ЕФСИ. Може би тази прозрачност трябва да бъде насочена и към обмен на опит, да положи добри практики между държавите членки, с цел да подпомогнем държавите членки, които до сега не са участвали достатъчно ефективно. Имам също така и въпрос е, относно това, което наричаме блендинг. Ние непрекъснато говорим говорим за това. Но всъщност не е толкова лесно, защото имаме различни правила за политиката на сближаване, за Хоризонт 2020, за ЕФСИ, особено когато говорим за държавната помощ и така нататък. Смесването не винаги е лесно. Благодаря, казва председателя. Имате по една минута за спонтанни изказвания нека да спазваме правилата. Господин Маринеско от е, Комисията по бюджет НП. Благодаря. Благодаря, господин заместник председателю на Европейската комисия. Благодаря за казаното и за това, че споменахте конкретно Румъния. Тук наистина, наистина съществува традиция проекти, които чакат предварително одобрение. За МСП трябва да попитаме защо в България, в Румъния, извинявайте, няма насърчителни банки в сравнение с Франция, Германия, Италия, Австрия там FC сигурно може да свърши много повече работа. Това налага въпроса как така в Румъния на местно ниво все още няма достатъчно инициативи. Някои проекти не бяха и приети. Трябва да помислим и за допълняемостта тук. За малките и средни предприятия, тук въпросът е колко реално получават бенефициентите е, при подписаните споразумения какъв е размерът на предоставените суми, които стигат до бенефициентите. И може би ще е хубаво сайтът на FC да получи и своята румънска версия. В град Крайова, например, проведохме събрание, в което участваха няколко стотин души и в регионален мащаб представихме ЕФСИ. На местно ниво може да се направи още повече. Госпожа Холмайер, господин заместник председател, първо благодаря за дадената информация. Интересуваме следното. Комисията е все по-склонна да предоставя все кредити и по-малко субсидии. Съгласна съм, че когато говорим за близост до пазара, но за упремли до хоризонт 2020, интердисциплинарните изследвания, фундаменталните изследвания, не мисля, че нещо може да ги замени. Поддържаме тесни контакти с университети, с изследователски центрове и всички те казват, че в момента в който отпаднат субсидиите, определени форми на фундаментални изследвания ще спрат да съществуват. Моля ви, направете необходимото за повече субсидии за фундаменталните изследвания и EFSI да се използват ползва в полза на пазара, но без да се смесват двете направления. Председателя, благодаря, чудесно спазихте времето. Сега господин Франсуйка от е, Комисията по економически въпроси, социалисти и демократи. Благодаря е, казаното от господин Катайнен с лошия пример за Румъния не ми дава основание да вземам думата, но за малките и средни предприятия си дава добри резултати и наистина не разбирам защо става така в Румъния. Аз от няколко години работя с Асоциацията на малки и средни предприятия. Има стотици такива фирми, които отиват при банките и банките им казват, че не знаят програмата. Това е проблема, а хората имат нужда от пари. Като говорим за големите банки, малките и средни предприятия не се интересували. Не е вярно. В а, Румъния, страна, с която е на второ място по а, селскостопански потенциал в Европа, но поради липса на финансиране на малки и средни предприятия в селското стопанство, ние внасяме страшно много такава продукция. Нещо трябва да се направи. Позволете да кажа, защото съществува голем, съществуват големи опасения в моята родина, пък и в Централна и Източна Европа, че след всичко казано до тук, тук е, за Европа на две, на три скорости, хората в Румъния се опасяват, че ние ще изпаднем в някаква синя, сива зона на несигурност и страх. Някак си трябва да запазим европейското единство за в бъдеще. Иначе ще бъде огромна грешка и пропаст между Западна и Източна Европа. Да не го допускаме. Моля, спазвайте времето. Сега виждам госпожа Перваз Береш. Берес, вие сте на списъка. Заповядайте. Благодаря, господин заместник председател. Имам въпрос, който беше споменат за економическото отражение и въздействие на ЕФСИ, защото в момента, в който се направят съответните оценки е, и оценките от страна на, на в самото начало на плана Юнкер, е, повод за притеснение дават макроекономическия резултат. И второ, няма да се занимавам отново с допълняемостта, много обсъждан въпрос, но какво ще направите за подобрение, така че да популяризирате и увеличите достъпността е, до ЕФСИ. Е, стана дума за това, че се води истинска битка за популяризиране в областта на земеделието и трябва наистина да се помисли как да се е, стигне до това финансиране. Така че трябва да се направи нещо за популяризиране на EFC. Имате ли някакви идеи за подобряване на работа в тази посока? Председателят, благодаря госпожа Кари. Благодаря. Просто искам да подчертая няколко неща. Докладчика от комисията ИТРЕ по FC2. Искам само да подчертая, че е необходима прозрачност, за да може приоритизираните проекти да са онези, които не са можали да получат друго финансиране, т.е. допълнямостта, някои трансгранични про, про, проекти, които още не сме по които не сме работили. Също така беше необходимо да се направи добро сътрудничество между страните и още нещо трябва да сме сигурни, че някоя държава няма да се възползва от повече от 10% от ЕФСИ, т.е. да се предотврати концентрацията на фонда на едно място. 15 милиарда, голямо число, трябва да направим така, че това да не се случва, защото не е справедливо. И също така, може би, трябва да по да коригираме начина по който говорим за успеха, защото ако се получи по-малко от 1 милиард от тези а, предвидени милиарди, това не е голям успех. И сега председателя, преди да дам думата на комисаря Катайнен, последния господин Бонафе от ЕКОН. Благодаря, господин председател. Мисля, че ако искаме да имаме обективна оценка, трябва да гледаме много ясно разликата в инвестициите и как тя да бъде преодоляна. Мисля, че това е един много ценен инструмент, естествено със своите ограничения. И както казаха изказалите се пред мен, една от основните трудностите при инвестициите е е да се намерят ресурсите. И аз мисля, че трябва да продължим да работим с Банковия съюз и с Съюза на капиталовия пазар. Мисля, че кри Критиката до сега беше доста мъглява и обтекаема. Имам въпрос към комисията. Имаме ли е, числа за данните, които са за е, работните места, които са създадени? Сега последния участник от спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател, господин комисар. Е, Утре или в края на седмицата Тереза Мей ще спечели вода в парламента и ще се задейства член на 50. Това е част от преговорите. Европ... Европейската инвестиционна банка е инвестирала 5 милиарда. Можете ли да ни кажете каква, какъв дял е, от тези 5 милиарда се предвиждат за Обединеното кралство, 16 милиарда също и накрая, когато говорим за проекти като Франс Трейхор, дебита с 30 милиона евро инвестиции, ще има ли нещо в списъка, което ще определи всички инвестиции, които вече не могат да бъдат собственост на Обединеното кралство и да се а, определи какви са а, аргументите за и а, против. Сега пет думи, пет минути за господин Катайнен да приключи. Благодаря ви. Благодаря ви за е, уместните въпроси, които бяха повдигнати. За съжаление, не знам точните числа какви са отговорностите или дела на Обединеното кралство. Аз обаче мога да се опитам да гадая. Е, е, Обединеното кралство е един от най-големите потребители на EFSI те ще бъдат значителни и, и тази част всъщност ще бъде по-голяма в тази част на уравнението. Сега първото допълнение. Всички казахте, и което е важно за цялото упражнение в преразглеждането или в новите предложения FC 2.0 идеята е всички проекти, одобрени от инвестиционната банка, да бъдат обяснени защо е избран, който е избран, защо проекта получава финансиране по ЕФСИ, така че всеки да може да види а, как се отразява това на стратегиите и а, мисля, че това е много важно да се знае, естествено за вас, но и за останалата част от света, да се види какви продук... какви проекти се финансират с EFSI. Също така е необходимо да се правят промени. Мисля, че тази прозрачност е изключително важна. Сега по липсата на знание. Е, връщам се на този въпрос, защото той е един от най-големите проблеми. Господин Маринеско даде много хубав пример за това какво може да се направи на местно равнище. Има много евродепутати, които са организирали е, различни прояви на местно равнище. Нашите представителства на комисията в държавите членки също така организираха много прояви в Испания, Италия и Словакия, така че те са обяснили на местните власти и на бизнеса, как може да се използва EFC. Сега по макроекономическото въздействие и броя на създадените нови работни места нямаме данни, но първите резултати са ни обещани за EFC е, в близкото бъдеще. Не знам дали ще ви бъде интересно да се отбележи, че ако да кажем сега има около 400 хиляди малки и средни е, предприятия, а може би колко нови места ще се създадат, може би едно на предприятие, две на предприятие, но мисля, че все пак резултата ще бъде положителен, но да не празнуваме преди да имаме данните. Европейската инвестиционна банка не работи по-старому. Тя финансира много повече проекти, за да може да се получава повече финансиране със собствен капитал, финансира по-малки проекти в сравнение с, с преди, имат по-тясно сътрудничество с националните банки в сравнение с преди. И по въпроса сега за регионалното или географското разпределение. Едно от предложенията по FC 2.0 е да се ускори техническата помощ на място. Това означава, че Европейската инвестиционна банка и ЕБВР а, постигнаха споразумение за техническа помощ на място, защото по този начин ще се подобри информираността и ще могат да се съчетаят различните а, е, възможности за финансиране, А, е, което е доста сложно по бю, бюрократични причини, но не би трябвало да се пренебрегва по платформите това определено е един от приоритетите. Необходими са повече приоритети. Един положителен пример връзка с платформите, колегата Шевкович и колегата Каньете изграждат платформи за енергийна ефективност, като използват структурни фондове заедно с ЕФСИ. И това е една интересна сфера. Може би някои от вас знаят за инициативата за малките и средните предприятия, където може да се използват структурните фондове. Така че инициативата за малките и средни предприятия ще бъде прехвърлена и в други платформи. По въпроса за Румъния, както казах, ситуацията би могла да бъде по-добра, и определено ще бъде по-добра в бъдеще, сигурен съм в това. Понякога сме изправени пред много интересни предизвикателства в държавите членки. Ще ви дам два примера, ако ми позволите. Един е за Гърция, друг е за Румъния. в Румъния има много добър проект за напояване, като се използва Дунава за земеделско напояване. Не се е, не е приложен, макар че това ще бъде един от големите проекти, където в Румъния, където може да се използват средства по ЕФСИ. И оставаме с впечатлението, че ЕФСИ не дава безвъзмезна помощ, правителството не се интересува толкова от ЕФСИ. Понякога нашите правни системи са доста ам, негъвкави и не позволяват пълно сътрудничество. Един друг пример с Гърция беше, че ние се опитахме да насърчим гръцките власти да създадат платформа за публично-частно платформа, сътрудничество за в сферата на туризма, където може да се обединят структурни фондове с фондове по ЕФСИ. И това е също така една много добра възможност и за малките и средни предприятия с проблеми в финансирането. Обаче, макар че се опитахме, много се опитвахме да помогнем, резултатите не са това, което искаме. Нека да не се задълбочаваме. Понякога е много трудно от политическа гледна точка да се получат е, добри резултати, да се работи по добри идеи, но продължаваме да настояваме. Още един въпрос – за информирането на евродепутатите по проектите. Бихме желали да повишим информираността ви за по-интересни проекти, тогава когато а, ви канят а, за важни събития да присъствате, защото е много важно а, да се виждат познати лица на евродепутати на подобни прояви, защото това изпраща посланието, че Европейския съюз се ангажира и това се отразява добре на инвеститорите инвеститорите. И последно нещо. Сега за използване на инструменти Финансовите инструменти извън ЕФСИ са много по-сложни, именно за това ние гласувахме да се увеличат безвъзмезните помощи и да се използва СЕФ заедно с ЕФСИ, защото смятаме, че това ще помогне на инфраструктурните инвестиции. Така, уважаеми депутати, господин председател, благодаря ви. И ако искате да поясните нещо, просто пуснете ми един имейл или може да е, се свържете с банката. Ние сме на ваше разположение, особено ако имате добри идеи, особено ако а, ваши сънародници искат да дойдат в Брюксел и да научат повече за си, благодаря ви, казва председателя, за информацията. Имаме две минути за докладчиците. Господин Фернандес, ще бъда кратък. Искам още веднъж да благодаря на заместник председателя на комисията за това, че днес е тук сред нас. Има едно нещо, което ме впечатлява. Става дума за фонда, който е засилил публичните и частните инвестиции, а гаранцията изобщо не е използвана. Имаше дори и печалби. Това е принос към економическия растеж, подобряване на заетостта. Много проекти иначе нямаше да могат да бъдат изпълнени. Как можем да бъдем срещу фонда? Как някой може да бъде срещу фонд, който създава работни места, срещу фонд, който стимулира економическия растеж, срещу фонд, който естествено може да бъде подобрен? Да, обаче много е, хора като че ли не искат този фонд да съществува. И точно това ми прави впечатление. Хора, които критикуват проекти, е, подкрепят малки и средни предприятия и как изобщо могат да бъдат срещу един подобен фонд. И още нещо. към заместник-председателя на комисията. Става дума за финансиране на гаранциите. Съветът постигна споразумение по това и комисията също, че ние няма да а, отпуснем нито едно евро от а, фонда ЦЕФ. Обаче продължават да се изтеглят средства от ЦЕП фонда, механизма за свързване за Европа и това всъщност означава, че сумата ще трябва да бъде намалена с 500 милиона сумата по ЦЕФ. И смятам, че това а, е, трябва да бъде обсъдено от съвета. Важно е споразумението да се спазва и когато се твърди, че не трябва да а, е, засягаме предвидените в бюджета суми, то тогава пак става дума за тези 500 милиона, които идват от финансовите инструменти, от инструмента за свързване на Европа, например. И тези средства не трябва да се освояват, защото ние не можем да намаляваме дотацията на този инструмент за свързване на Европа. Благодаря, господин Булман, втория докладчик. Уважаеми е, господа председатели, уважаеми колеги, благодаря ви най-сърдечно за вашите изказвания. Господин Катайнен, аз искам да изкажа към вас една молба. Ние двамата желаем успеха, Европейския парламент желая успех и е, комисията желая да се постигне успех и се надявам, че и съветът също. Съветът е, като че ли обаче не прекалява в своя ангажимент, ако мога така да се изразя предпазливо. Когато ЕФСИ беше създаден, държавите членки решиха да нямат дял в него, а само чрез инвестиционните си банки. Всъщност те не искаха пряко да инвестират и ще има нещо, което ние не можем да приемем и би било добре, ако комисията помогне да обясним това на съвета. Европейския парламент няма да приеме държавите членки твърде малко да се грижат за търговската политика на Европейската инвестиционна банка. Всъщност Европейската инвестиционна банка принадлежи на тях и същевременно да настояват набързо да се вземе решение за FC2, защото Европейският парламент, е, което Европейският парламент трябва да изпълнява, без обаче да сме имали качествена дискусия по това как можем от е, е, това да направим наистина безупречен инструмент. Това искам да подчертая, безупречен. Ние ще направим всичко, което обясни колегата Фернандес, за да бъдем готови до лякото. Това не се харесва на много от участващите комисии, които искат да имат повече време, но всъщност нещата ще функционират само тогава, когато съветът е, влезе в една дискусия за увеличаване на качеството на ФС. Ако съветът не желая такава дискусия, няма да има такъв график. Благодаря за вниманието. Е, е, Благодаря, господин Булман. И така датите след три дни на 16 ти доклада ще е наслужен на всички езици, на 20 ти ще бъде представен, 23 май е в 16 часа е крайния срок за изменения. След това на следващата Страсбургска сесия ще обсъдим измененията и на 22 април ще гласуваме. Сега позволете да благодаря на всички и специално господин Катайненч за това, че прекара вечерта с нас. Желая на всички приятна вечер и до нова среща в следващото ни заседание на двете комисии. Благодаря.